Meine Damen und Herren, ich darf... Уважаеми госпожи и господа, моля ви да заемете местата си. Все още има ефтини места останали, заемайте ги. А Дорис э, in favor of 72. Ich glaube, das hat sie gerade 72, noch weiter. Ja, ich sag's dir. Ne? Okay. Wir, Frau Pack, gibt es noch hin? Госпожо Пак, имате ли още бележки, коментари? Госпожа Боскорт е, има устно изменение номер 72. На него съм писала минус. А, и вие държите на своя минус.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 Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. трябва да си извадиш картата за гласуване и да сложиш в апарата кредитната си карта. С 22 гласа за, е, втората част се приема. Шестнадесетте гласа против не стигат изненадващо, но факт. 36 за против въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, на две части. Ще гласуваме само втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис Втора част. Проверка. Прекратете гласуването. С 20 на 22 гла... на 23 гласа се приема. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, 46 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 47 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за. Против, въздържали се, приема се. 49 за. Против въздържали се. Приема се. 52 за. 52 за. Против въздържали се. Приема се. 55 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против въздържали се. Приема се. 62 с устно изменение номер 2.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 Измене 94 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 95 пада. Компромис 15 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 107. Втора част. За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 113 за. 113 за. Против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте по-активно. Прекратете гласуването. 30 на 16 гласа приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 6 за, против, въздържали се. Да проверим. Прекратете гласуването с 27 на 20 гласа. Се приема. Това беше изменение 6. Изменение 7 за против въздържали се, приема се. 9 за, против въздържали се, приема се. 10 за, 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега правим окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Доклада се приема с 45 на 3 на 1 глас. Поздравление за докладчика. Надявам се е, хората в Босна и Херцеговина също да могат да бъдат толкова единодушни в своите решения, както бяхме ние. Можем да отидем и да им обясним как става това. Защото така ще спечелят и двете страни. Извинявам се, официално казва председателя. Това беше моята реакция за това, че е, по-добре да направя несполучлива шега, отколкото да загубя словесния двубой. Следваща точка от дневния ред. Чао Станок има думата. Благодаря. Тъй като не можах а, да говоря а, вчера, сега накратко ще се изкажа. Благодаря на докладчетите в Сянка за успешните преговори, които се водиха в хода на компромисите. А, наистина добра, добри са новините за красивата държава а, Черна гора. Те са кандидати за 20, от 23-24 глава правосъдие, сигурност, и това е изключително важно, що се отнася борбата срещу корупцията и изпирането на пари. Черна гора е, направиха изключително много по отношение участието на жените е, в е, публичния живот. Освен това, е, изключително добро е, е представеното и с общността ЛГБТИ. Сега надяваме се, че ще има възможност, както знаем, да се открие находище на газ близо до Харватия и Черна гора. Това ще бъде положително. Много е важно наистина да се разреши проблема с завършване на наказателните дела, които са започнати. Много важно е за гражданите на Черногора да се предвижат въпросите свързани с присъединяване, включително и към НАТО. Има определен брой компромисни предложения, изменения. Надявам се, че ще бъдат подкрепени от комисията. Благодаря. Имате ли коментари? Не, няма. Преди да започнем гласуването, искам да поздравя Ренато Хосе Роза Хаспоро Торес, вице-президент на изпълнителното бюро на Мексиканския сенат и господин Тодо Гарита, генерален секретар за сътрудничество с парламентите на Мексиканския сенат. Добре дошли! Знаем, че е, след посещението на е, председателя Шуц през феврари миналата година е, отношенията с Мексиканския парламент бяха доста разширени и се радваме, че ще можем да продължим и да задълбочим сътрудничеството. Благодаря, че сте отделили време да ни посетите и да видите как работим. Продължаваме с гласуването. Компромисно изменение едно за против, въздържали се, приема се. Изменение 25. Списъка, в списъка има грешка. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 34. За. Против. Отхвърля се. 44 за, против въздържали се, приема се 45 за, против, въз... приема се. 46 за, против въздържали се, приема се компромис. Компромис 5 за, против въздържали се, приема се, компромис 6 за,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 Прекратете гласуването. С 34 на 17 гласа се приема 116 за. Против въздържали се приема се 117 за. Против въздържали се приема се 100, 100, 118 пада, 119 за. Против въздържали се приема се. Компромис 14 за. Против въздържали се приема се. Изменение 127 за. Против. Въздържали се. Приема се. 128 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 130 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Julia war im Versagen. Die Abstimmung ist geschlossen. Прекратете гласуването. С 28 на 26 гласа се приема. 3 за, против въздържали се, приема се 4 за, против въздържали се, приема се, компромис 16 за, против въздържали се, приема се. Устно изменение.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 Е, електронно гласуване за целия доклад. Прекратете гласуването. Доклада се приема с 52 гласа за, 0 въздържали се, 3 гласа против. Е, поздравления за докладчика. Преминаваме към Следващия доклад. Докладчик е колегата Хауит. Искате ли да кажете нещо? Uh, Две от измененията, които дискутирахме вчера, не са коректно записани в е, списъка за гласуване. Първо, компромисно изменение 13. Вчера го прочетох на глас и го изпратих по електронната поща, но тук виждам, че е предишната редакция чете текста. Media law in this respect urges the current media law to be subject to further consultation and dialogue so that such important reforms are agreed only with broad support across the country's journalistic community. That's compromise member. Това е 13-то компромисно изменение. И 6-то. Стигна се до споразумение с госпожа Корнелисен след дебата и господин Кутен. Кукен Вчера бе предизвикано до, доста обсъждане по този въпрос. И сега, тук се подчертава същевременно и значимостта, свързано с незадължително представяне на възможността за двоезично обучение. Подчертавам значимостта за лансиране на незадължителен характер образование на е, двоезичен принцип. Това е споразумението, което постигнахме с дамата колеги. Благодаря, изобщо няма да се мъча да разбера тези изменения. Това са устни изменения към две устни изменения на компромис, предложенията за компромиси, ако правилно съм разбрал. И вече нищо не ни е ясно, нали? Компромис 1, вие сте фюр? Компромис 1. За. Против, въздържали се. Приема се. Изменение 10. За. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. 10 се отхвърля, следователно за 13 трябва да се гласува. 13 и 14. Салавракос Джанаку. Два идентични измерения. За. Против.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 Втора част са против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, казах, че са отхвърляли измерение 36. Нека да проверим гласуването за 36. Приема се. Компромис 4. За. Против въздържали се. Приема се.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 против въздържали се, приема се. 38 за, против въздържали се, приема се. 39, 40 за, против въздържали се, отхвърля се. 41 за, против въздържали се, отхвърля се. 42 за, против въздържали се, приема се. 43 за, против въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 53. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. За. Против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2. За. Против. Въздържали се? Да проверим. Прекратете гласуването. Приема се с 34 на 23 гласа. Компромис 7. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 68 за Може би да помолим за проверка на 53-то, защото не видях никой от е, социалистите да гласува. That is long time ago, sorry. Извинете, ама това много отдавна се случи. Не винаги спечелят е, социалистите. Продължаваме. 68. Favor. За. Против. Въздържали се.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 против въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против въздържали се, приема се. И устно изменение 6 за, против въздържали се, приема се. Компромис 13 не, изменение 95 за, против въздържали се, отхвърля се, 96 за против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се. Да проверим. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, 107 проверяваме. Прекратете гласуването. С 36 на 21 гласа се приема. Съжалявам, че докладчика няма никакво доверие на председателя. след като председателя казва, че аз съм бил кулминацията на вчерашния ден. 108. Лист дафюр? 108. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се 109 за. Против? Въздържали се? Приема се. 110 за против, въздържали се, приема се 111 за, против, въздържали се, приема се 112 за, против, въздържали се, приема се 113 за, Про... първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се, трета част за, против, въздържали се, приема се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 против, въздържали се, приема се. Изменение устно, четвърто, за, против, въздържали се, отхвърля се. Устното изменение, нека да проверим гласуването за устно изменение 4. Прекратете гласуване. С 30 на 23 гласа се приема. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема с 2 за, против, въздържали се, приема се, компромис 17 за, против, въздържали се, приема се изменение 6 за, против, въздържали се, при, приема се. Още веднъж 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Една за, против въздържали се, приема се. Сега електронно гласуване. Das Ergebnis 48 Ja, 48 гласа за, 6 против, 4 въздържали се. Е, поздравления за докладчика. Минаваме нататък доклада Ана Гомеш. Ана, имаш ли нещо да кажеш? Не. Компромис 2. За. Против въздържали се, приема се.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 Въздържали се. Либералите как гласуват? За или против? Приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 55 за против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, пада. Компромис 16 за, против въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 4 с устното изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Заключително гласуване, окончателно гласуване, електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. С 52 гласа за, 1 против и 2 въздържали се. Доклада се приема. Поздравления, Анна. Сега ще гласуваме проекто препоръката. Едно единствено гласуване, електронно. Моля, гласувайте. stimmen wir am Montag an. am Damen und Herren, wir kommen jetzt das Resultat. Mit Резултата E, е, 53 е гласа за, 1 против. Приема се. Е, благодаря и поздравления. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Председателски съвет в четвъртък взе решение, че Инта ще проведе процедура по о, член 50, един вид бой на петли ще се проведе. Предлагам ви, въпреки че знам какво гласи член 50, да отложим гласуването за понеделник. Инта гласува днес, така че това, което те гласуват, би трябвало да се включи в нашите изменения. Ако докладчик позволи, нека да прочетем какво са направили Инта и да гласуваме в понеделник, за да не стане така, че това, което ще гласуват, да противоречи на това, което гласуваме ние. Благодаря ви. Така че сега преминаваме към точка 17 от дневния ред. Това е доклада Ковал. Ситуацията е нова. Беше удължен срока. Срокът тече до края на посещението в Киев. Кога е новия срок за внасяне на измененията? Определен ли е вече такъв? 6 февруари е новия срок за внасяне на измененията. Гласуването е на 3 март. И си мисля, а, че можем срока за внасяне на измененията да го приближим малко към 3 март. Мисля, че можем с една седмица да е, удължим срока за внасяне на изме, примерно до 10 февруари или до 12. До 3 март измененията се ще могат да бъдат преведени. dann können wir die Kompromisse nicht gemacht werden. Wir, wir kriegen die Übersetzung für die Abstimmung, aber nicht rechtzeitig für die Verhandlungen. Verstehst du? Wir können die Nein, also es kann nicht sein, dass wir drei Wochen brauchen. Е, не може три седмици да ни трябват за превода на измененията по някакъв актуален въпрос две седмици. Двете седмици ги имаме. Затова аз предлагам срока за внасяне на измененията да не е на 6 февруари, а на 10 или 12 февруари. трябва да е възможно да се получи превода, писмения превод в съответно уреченото време. I, I if, uh, think... Обръщам се към докладчика. Може би това е най-важният въпрос. Изправени сме пред една ситуация в Украина и някои други от е, съседните държави. Нещата се променят е, ежедневно и ако трябва да се предлагат изменения по три седмици или дори по-рано от деня на гласуване, очевидно ще възникне проблем. Затова мисля, че е, в две седмици би трябвало да се подготви писмения превод, а не за три седмици. Okay, but... Обикновено това е възможно, но дори и такъв период може да създаде проблем така че ще обмислим каква ще бъде подходящата дата. Съгласни ли сте? Единайсти февруари. 11 февруари, 12 часа. Съгласни ли сте? Господин е, Ковал. Е, Чули разумем, че в тези хвили имаме... Правилно ли ви разбирам, че сега имаме следното положение? Нови термин складания поправек. Имаме нов срок за изменение 11 е, февруари на обяд което означава, че измененията могат да бъдат предлагани. А гласуването в комисията ще се проведе на 3 март. Така че 300, 231 е, измененията, които сега сме получили, което означава, че има много голям интерес към този е, доклад. Аз ще коментирам след малко всички тези е, предложения. Днес сме готови да направим това, но мисля, че преместването на срока след посещението на високо ниво на, в Украина на делегацията наистина е много важно. Благодаря на всички за всички изменения, които сме получили. Ще има и повече изменения очевидно, след което, разбира се, ще търсим компромис. Няколко думи искам да кажа от моя страна, защото очевидно ще се връщаме на този доклад и след като се върнем от Украина, така или иначе. Първо, имам следното искане. Моля, не се отнасяйте към този доклад, като към доклад само единствено за Украина. Това следва да бъде доклад за бъдещето на източното партньорство. Разбира се, пътуването до Украина ще ни помогне да стигнем до известни заключения, да стигнем до е, решения, но е, работейки по доклада, заедно с е, докладчиците в Сянка, много моля, обръщам се към всички, нека това да не се превърне само в доклад за Украина. Целта е да се подготви нашето становище относно бъдещето на източното партньорство. Вероятно това е последния шанс е, в, в нашия мандат, е, в рамките на парламента, да оставим нашата политическа визия относно източното партньорство. А може би имайки предвид и случилото се съвсем неодавно, е, имайки предвид и нашия опит от месец декември. На второ място призовавам всички вас още веднъж, ако е възможно, разбира се, да не предлагате изменения, свързани с конкретен интерес е, на дадена държава. Вече имаме постоящи доклади за всяка една от тези държави, Съюзворски доклада, например, както и на колегата, е, предложиха своите съответно изменения по тях, така че се обръщам отново към докладчите в сянка. Ако искате да промените естеството на доклада, разбира се, тогава ще бъдат обосновани подобни изменения. Но съществува и друг риск – а именно, че доклада ще се превърне в доклад за конфликта в Нагорно Карабах. Това застрасява, застрашава целият документ. Така че, нека да се предлагат изменения, които показват какво е становището относно а, този конфликт на Горно Карабах, но надали по този начин следва да работим в рамките на сегашния а, доклад. А, ще се срещна с а, докладчетите в Сянка отново и ще разискваме именно този въпрос. Какво искаме в крайна сметка да постигнем? По отношение на конфликтите, а, замръзените конфликти, трябва да обърнем внимание на нарастващата роля на Европейския съюз, а да не се спираме на това кой е по-прав а, и кой е прав в конфликта, защото според мен това е грешен подход. Но мнозинството изменение, са всъщност изменения, които много допълват доклада. Благодаря ви изключително много за вашите усилия. Благодаря на тези от вас, които ни напомнят, че от изключително голямо значение да помним, че източното партньорство и държавите от източното партньорство дори и с днешна дата се намират в по-голяма политическа криза, отколкото сме очаквали. Така че е, няма решението, както знаете, е, свързано с подписването на е, е, споразумението за асоцииране с Украина да е на дневен ред с момента, така че много моля, нека всички изменения да бъдат насочени в този общ план и откриването на, Европейския, е, на Европейския съюз към е, режим освободен от виза, безмитен, безвизов, прощавайте, режим. Това са нашите възможности в тази насока. Благодаря. Thank you very much, uh, Mr. Господин Ковачев, благодаря. Сега докладчиците в сянка имат думата. Ще дам думата и на себе си в този ред на мисли. Аз също съм докладчик сянка от НЕП. Наистина този доклад се появява в едно много трудно време за страните от източното партньорство. Напълно съгласен съм с вас. Не трябва да използваме този доклад за конкретна държава, но с нощи в Украина, в Киев, видяхме какво се случва. Изключително тревожни неща се случват и деннем, и нощем. Изключително сме загрижени за нарастването на насилието в Украина. Съгласен съм, че трябва да почакаме малко, за да се върне делегацията на високо ниво от посещението си в Украина. Но в моя дневен ред аз искам да ви припомня, че делегацията Азербайджан реши да напусне Евронест, което е жалко. Надявам се, че те ще се върнат към този формат на преговори с Европейския парламент в последствие и ясно трябва да подчертаем, а мисля, че и докладчика съвсем ясно каза това, че нито една държава в източното партньорство не трябва да използва насилие или заплаха с цел разрешаване на двустранните си проблеми. Нека да почакаме още две или три седмици, Взече взехме решение за 11 февруари, за да можем да разискваме тогава как точно се развиват нещата в тези държави, така че в мандата на настоящия парламент да можем да гласуваме доклада за източното партньорство. Надявам се да не сме саботирани от е, по-големия ни източен партньор. Благодаря много. Е, господин Флекенштайн, е, докладчик в сянка от социалистите. Благодаря, господин председател. Мисля, че Докладчик ни представи добра основа, на която да работим. С много от нещата сме съгласни и ще спомена пет неща, които ми се струват важни. Първо, докладчика пише в своята обосновка, в своите мотиви, че трябва да подкрепяме общите ценности. Това според мен е правилно, затова не съм съгласен с това, което е записано в точка от преамбюла А, защото там се създава впечатлението, че говорим за износ. Не, не говорим за износ, говорим за общи е, ценности. Второто, което искам да ви помоля да обмислите е следното. А, въпросите, свързани с източното партньорство, винаги автоматично се свързват с перспектива за присъединявам. А, на мен не ми е ясно как точно работи този а, автоматичен механизъм. Помислете за Азербайджан. А, Азербайджан не иска да се присъединява към Европейския съюз, а, но иска да да има с нас стратегическо партньорство. А, присъединяването към Европейския съюз би могло да бъде цел за някои държави, но не за всички. И затова искам да се отнасяме по-диференцирано към този въпрос. Европейския съюз не е единствената альтернатива за всички страни от източното партньорство. Казвам това със съжаление, но е важно да знаем, че това е така. Важно е да знаем, че ние не сме единствената альтернатива а, и това не би трябвало да бъде проблем за нас до момента, до който страните от източното партньорство имат възможност сами и независимо да вземат решение. Като казвам независимо, имам предвид без политически, военен или всякакъв друг натиск. В измененията това е много добре формулирано. Четвъртото което имам да кажа, е следното. Разбира се, няма никаква причина да се преговаря с Русия за съдбата на отделните държави от източно партньорство. Това са двустранни е, въпроси. Но мисля, че ако искаме да работим за развитието на нашия континент, задължително трябва да работим с Русия. Трябва да намерим някакъв разумен път разумен начин, по който да говорим с е, е, Русия, без преговорите ни да са в ущърп на някоя трета държава. И последно искам да подкрепя докладчика в е, едно негово твърдение а именно, че тук не става дума за партньорство само между институции, партньорство между политиците и е, бизнеса. Тук става дума и за партньорство между гражданските общества. Това е едно партньорство, което е, понякога дори е по-важно между сътрудничеството и контактите между президентите или министър-председателите. Това твърдение на господин Кова в доклада за мен е много важно и може би трябва още по-дебело да се подчертае, защото а, без сътрудничеството между гражданското общество на Европа и страните от източните партньорства няма да постигнем целите си. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Флекеншен. Господин Вайгъл за Алта. Господин председател, смятам, че е чудесна идеята да се удължи малко срока за измененията. Броят на измененията, които са подадени до момента, показва, че въпросът, разискван в този доклад, е изключително сложен – не само защото става въпрос за държави с много разнообразни позиции по отношение на европейската перспектива и амбиции, но и също така, защото тук става въпрос за държави, нации с различни ценности. Имаме общи ценности, но имаме и някои доста специфични характеристики на тези общества. И смятам, че докладът трябва да отрази всичко това. Той вече го отразява, но смятам, че бихме могли да поработим още в тази посока, за да избегнем евентуални недоразумения, включително от страна на нашите потенциални партньори. Струва ми се, че факта, че имаме делегация, която а, отива в а, Украина, сам по себе си е една основателна причина да поработим малко повече по този доклад. Но искам също така да отправя едно а, предупреждение. А, трябва да избегнем изграждането на предразсъдъци във връзка с сложната ситуация в Украина. Украина понякога изглежда на, а, на прага на изключително голяма криза. Избягвам това да говоря за гражданска война, но не е далеч от изключително тежка криза. И не съм сигурен дали в предишните фази на този проблем бяхме достатъчно балансирани страна на този парламент, когато когато притиснахме украинското правителство към стената по много конкретни причини, с много конкретни доводи. Не би следвало да действам по този начин в бъдеще. Трябва да покажем интереса за цялата а, държава, източната и западната и а, част, и да сме сигурни и да гарантираме, че а, предлагаме на всички европейската перспектива, защото иначе има много варианти за недоразумения и за по-нататъчни проблеми в Украина. Що се отнася до самия доклад? Не смятам, че можем да избегнем споменаването на замразените конфликти в региона – не би следвало задължително да взимаме страни в тези конфликти. Тук съм съгласен с докладчика. Но въпреки това, ако очакваме активна роля на Европейския съюз в разрешаването на тези проблеми, то тогава трябва да посочим тези проблеми. Трябва да ги идентифицираме. И също така да ги определим спрямо принципите, ценностите, това, което е водещото в нашата политика. И също и международното право. Липсва ми споменаването на международното право и работата, която е извършена на ниво международни форуми и е, всичко по темата за тези замразени конфликти. конфликти. Така че смятам, че те трябва да се споменат като е, поле, като попадащи в нашето поле на интереси и също така да заявим готовността си да допринесем за разрешаването на тези проблеми. Така че се надявам взаимодействието ни с докладчика да бъде все така добро, както до сега. Благодаря господин Вайгъл. За зелените има думата господин Шулц. Уважаеми колеги, е, добре е, че е, работим върху този доклад е, в настоящата драматична ситуация. Аз бих изчакал посещанието на делегацията следващата седмица, ако това посещение изобщо може да се състои, тъй като никой не може да прецени как ще се развият е, събитията. Е, съгласен съм, че Украина не трябва да бъде основния предмет на доклада, но Украина трябва да заема важно място в този доклад доклад. А, имаме готово споразумение за а, сътрудничество, а, което обаче не е подписано заради а, а, ескалацията на, ескалирането на ситуацията към настоящия момент. Мисля, че трябва да изведем на Пареден план съвместимостта на митническия съюз и зоната за свободна, зоните за свободни търгови, защото това е основният проблем на Русия. Русия иска такава зона за свободна търговия в Владивосток. Второ, трябва да намерим нов формат за сътрудничество с държави като Армения и Беларус, които вследствие на огромния натиск упражняван от Русия не работят за подписване на споразумение за асоцииране. А за Грузия и Молдова се надяваме да се споразумеем. Мисля, че ние нямаме стратегия за комуникация, защото все още не сме успяли да убедим населението на тези държави за това какви са предимствата от сключването на едно споразумение за асоцииране в Европейския съюз. Не сме успели да, им, да ги убедим за това, че едно такова споразумение ще донесе предимства в ежедневния им живот. А, освен това, по, във връзка с а, конфликтите в Нагорни Карабах и така нататък, а, трябва да а, вземем ясна позиция и да се активизираме. Мисля, че по въпросите, за, свързани с тези конфликти, спешно трябва да влезем а, в преговори с Русия. Господин Кирилов. Uh, thank you, chairman. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с колегите, които говориха до момента, че вече говорим за много сериозни политически линии за нашето бъдещо поведение, както на Европейския съюз, така и в нашето източно партньорство, така че не трябва да прибързваме. На второ място, мисля, че съвсем правилно че докладчика, който до момента свърши много добра работа, също хваща и по-дългосрочни проблеми. Нуждаем се от стратегическо търпение. Разбира се, че сме разработили някои от посоките, но трябва да продължим да гледаме напред по изключително мъдър начин, за да знаем как да не повтаряме грешките до момента. Съгласен съм с докладчика, че трябва специфичен а, подход. Няма как а, да използваме един кълъп с всичките си съседи. На трето място не смятам, че в нашата политика трябва да създаваме ситуация, която да а, цели изолирането на Русия. Разбира се, че имаме двустранни взаимоотношения с всички тези държави, но а, това е подхода, по който а, трябва да работим. Не трябва да създаваме впечатление, че се опитваме да изолираме а, Русия. Нещо повече. Смятам, че трябва да помислим за начини и как да включваме по-скоро, например, някакъв а, вид. А, съвместни инициативи с а, черноморските а, държави, а, да речем с Русия и с Турция. В момента България председателства Черноморското економическо сътрудничество и смятам, че има добра възможност да помислим за начини да включим а, всички държави в а, тези инициативи. Още нещо, по което съм съгласен с господин Вайдел и даже се направим изменения по този повод. Тези замразени конфликти съществуват, но ако ние гледаме на тях като а, замразени и чакаме, това няма смисъл. Знаем какво се случи в Грузия. Но а, Нещо повече, те се използват политически, когато се е, има ново напрежение. Видяхме в Преднестровието и както и с Нагорни Карабах, е, с Армения, с Азербайджан. Тези конфликти могат е, да бъдат използвани политически е, по много мел начин. И не съм сигурен дали и за Русия в дългосрочен план това не е интерес. Вижте какво случва, се случва с а, Олимпийските игри в Сочи. Всичко а, това, което а, има във връзка с сигурността. Ние искаме а, повече сигурност и за Европейския съюз, и за Русия. Ето защо трябва да се включим, трябва да се ангажираме. И на последно място. На последно място искам да кажа, че макар, както казвах, а, да има определен специфичен подход към всяка държава, трябва да имаме и принципни позиции. Не можем а, а, да говорим, включително и в документите, с една държава с териториален интегритет и с друга държава, да включим друга държава, която изобщо няма такова а, нещо. Знаете за какво говоря. Ако говорим за самоопределяне, то тогава насякъде трябва да го имаме. Да кажем, че в Украина голяма част от населението се насочи към самоопределяне по някакъв начин. Знаете за какво говоря, колко е опасно. Така че ще трябва да имаме един и същи подход, един и същи принцип към всички държави, защото това е и от наш интерес. Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин Кирилов. Думата има господин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 Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към тези, които се изказаха преди мен. Парламента има дълга традиция за сътрудничество с региона на Кавказ, традиция, която за съжаление беше прекъсната. И ние изгубихме от поглед Чечения и останалите държави, в които има криза. Цялата тази проблематика във връзка с Сочи отново се връща към нас а, Дори и самата представа, че Олимпийските игри в Сочи които ще се проведат в годината 150 години след опита за изкореняване на населението на народа на черкезите в Сочи, буди безпокойство. В Сочи маршируват униформени войски с същите униформи, с които са прогонили чер- черкезите и до голяма степен са ги убили. Това са а, а, а, събития, а, за които дори нямаме достатъчно добра представа. Много, много често за Балканите се говори като за барутен погреб, но според мен този барутен погреб е региона на Кавказ. Е, там ще се случат много неща в най-скоро време, които ще ни засягат. И за това трябва засилено да се занимаваме с този регион в е, рамките на нашето, нашата политика за съседство. моля, не ме разбирайте погрешно, но не бива да се съсредоточаваме само върху Украина в източното ни партньорство. Украина е изключително важна и ние трябва много интензивно да се занимаваме с въпросите, свързани с Украина. Просто а, смятам, че беше голяма грешка преди конференцията в Вилнюс да се концентрираме прекалено много върху Украина, защото в резултат от тази прекалена концентрация Путин проведе своите преговори с Армения и постигна резултата, за който знаем поставям акцента върху замразените конфликти. Радвам се, че и други колеги го правят. Руснаците ще продължат да работят в този регион на принципа раздели и владей. Ще продължат да подклаждат конфликти такива, каквито са им изгодни конфликти от типа на Нагорни Карабах, Приднестровието и така нататък. Такива конфликти трябва да се решават въз основа на международното законодателство, на международните договори Натам трябва да бъде насочена и политиката на Европейския съюз в региона, защото този регион е от съществено значение за нас и по този начин трябва да бъде ориентиран и доклада за този регион, защото това е регион много важен и за нашата енергийна политика. Господин Пасов, благодаря. Господин Танок. Uh, uh. Благодаря много, господин председател. Аз бях сам докладчик преди 10 години за цялата добросветска политика, както и след това бях докладчик за източната част, така че съм доста добре запознат с тази цел. Не можем да имаме цял единен подход към всички, тъй като има много голямо а, разнообразие от, Румъния, от а, Русия до Армения, но това не означава, а, че трябва да забравим за Армения. А, трябва да остане отворена вратата а, във всяко едно друго отношение, дори ако а, има и развитие с а, Казахстан и а, Беларус. А, Азербайджан има споразумение за свободна търговия като тема. Грузия беше ратифициран документа във Вилнюс. Имаше такова развитие, но ще има и много сериозен натиск от страна на Русия, за да не се подпише, но ще видим какво ще се случи. И последен коментар по засегнатото от господин Кирилов за замразените конфликти, който а, призоваваше за последователност и също така а, международното законодателство и самоидентифицирането. А, но съжалявам, господин Кирилов не е толкова прост живота, дори и в Запада има много противоречия. Имаме Косово, имаме и други отношения с а, други територии, като например Кюрдистан. Знаете, председателят на Северния регионален а, парламент, парламент ще идва тук а, в. А, парламента Милошевич бомбандира Косово и това се използва като довод, но нищо, никой не прилага същия довод по други теми. Така че нека да бъдем ясни. Няма пълно преимущество и първи, пълен приоритет за самоопределянето. Дори в международното законодателство всяка държава определя решение по всеки отделен случай, дори всеки блок, ако трябва да кажем. И аз поне спазвам и двата принципа, но не можем да кажем, че единия принцип се прилага на мястото на другия. Благодаря, господин Танок. Благодаря, господин председател. А, мисля си, че обсъждаме един доклад, който е направил опит да бъде добре балансиран и да бъде съотнесен към всички страни от региона, не само конкретно към една, което е достоинство на докладчика и достоинство на целия доклад. Факт е обаче, че е, с самото отлагане на, на измененията, отлагането на, на приемането на този доклад, ние сами се концентрираме около Украина, около една от държавите в региона. Вярно е, аз бях скоро в Грузия и в Молдова и намирам, че всички разговори, които там бяха водени, също показват колко значима е ролята на Украина за този регион но това от друга страна показва, че и нашето изчакване а, означава липсата на а, ясна стратегия, липсата на а, точни ориентири какво трябва да прави Европейския съюз в а, тази ситуация. Изчакването означава, че нашите стъпки не са прогнозирани достатъчно добре и не са достатъчно балансирани. Затова ми се струва, че трябва много сериозно да се помисли върху механизма на комуникация от от наша страна. Ние действително, аз съм изключително съгласна с това, което каза а, колегата Кнут Флекенштайн по отношение на това. Ние не изнасяме наши ценности, ние не изнасяме наши модели. Ние предлагаме една альтернатива, а, едно взаимодействие, което би трябвало да бъде прието като альтернатива от независимите и самостоятелно суверенни държави. Те трябва да приемат своите решения за това. Тоест, възможно е ние да не сме били достатъчно информативни, достатъчно добре разбрани на всички нива, между институциите при преговорите, между гражданите, защото трябва да предложим на гражданите действително нещо изключително разбираемо, нещо изключително полезно, което може да им даде европейската перспектива за бъдещо развитие. Без разбира се да обещаваме членство, защото това на този етап е невъзможно. Но не усетят ли хората хората ползата, гражданското участие гражданската полза от интеграцията с Европейския съюз, много трудно бихме постигнали тези цели, които до този момент сме си поставили. Аз искам да обърна внимание и да поздравя докладчика за това, че той обръща много сериозно внимание върху културата и образованието като основа за бъдещото приемане на интеграцията от тези страни. И смятам, че тук трябва да се задължим задълбочават, защото това ще даде и перспектива на гражданското участие. И разбира се, на, не на последно място да отново да повторя, много пъти го дискутираме въпроса, балансираните взаимоотношения с Русия не само Черноморския регион. Голяма част от страните, за които ние говорим в момента като източно партньорство, са част от Черноморския регион, за който ние като че ли позамразихме Черноморската стратегия. Мисля, че отварянето и на тази перспектива може да даде и тласък на отношенията ни с Русия и да даде една а, малко по-устойчива дългосрочност на това, което трябва да постигне а, източното партньорство на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря много, госпожо Любчева. Мистер Лансбергис. Uh, <coughs> mm, Благодаря, господин председател. Аз искам да кажа няколко думи срещу една много основна на едно недоразумение в нашите разбирания, когато а, наличаме ам, до някакви ценности, експорт с е, известна негативна конотация, като че ли това зависи от съгласието на антидемократичните опоненти, които имат в кавички обратните ценности. Но за какви обратни ценности става въпрос. Може би напоследък сте видяли, особено в контекста на нашето източно партньорство, когато говорим за Украина, видимо е, че за Москва структурата на Украина е по-добра. Всъщност унищожаването на Украина би било по-добре, така че можем да очакваме атака, пропагандна атака, която всъщност ние като Европейски съюз ще сме предизвикали с един вид привличане на такова наивно равнище, където ще трябва украинците да защитават да се защитават от Европа. Виждаме много отворена тенденция антиевропейска в Украина. Русия очертава Европейския съюз като зло и припомня старите девизи на Сталин. Така че, може би, трябва малко да се отрезвим и да а, престанем да повтаряме старите а, девизи за партньорство. А, не става въпрос за партньорство, става въпрос за конфронтация. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря, господин Лансбергис. Стария девиз беше за братство, но сега давам думата на докладчика, господин Ковал. Благодаря. bardzo. E, no, wiele z благодаря. Много от идеите, които ви изразихте, можете да намерите в предложения доклад. Разбира се, ако е, предложите и съответните изменения. Но основната цел на този доклад е да се представи визията, перспективата за развитието на взаимоотношенията с източното партньорство в бъдеще. Ние много ясно трябва да подчертаем, че трябва да третираме всички тези държави, всички тези партньори на изток е, по един индивидуален принцип. Ние можем да изразим това. Освен това, можем да изразим и други принципи, например – принципът за уважение на международното право и също така принципа за интегритет, например. Разбира се, можете да предложите изменения в тази насока. Имайки предвид е, събитията в края на миналата година, срещата на върха през декември, по време на нашите посещения в Молдовия, в Грузия, ние трябва наистина да обърнем, между другото, специално внимание на тези две държави, а също така и резултат от посещението ни от Украина, ще трябва да отразим всички тези факти като заключение в доклада дали да отделяме по един абзац за всяка една от тези държави. Това има логическо последствие за целия документ, ако решим това. Ако е, не влезем в много големи подробности относно за дългите замръзени конфликти в Кавказ, Нагорни Карабах и така нататък, трудно ще ни бъде да балансираме документа. Трябва да говорим тогава за границите на Грузия, например. Така че, представяйки повече индивидуални изменения ще доведе до последствие за структурата на целия доклад. Така че в групата на докладчите на сянка, в Сянка ще трябва съвместно да решим къде да вървим, в коя посока, в тази или не. И а, ако тогава решим така, ще трябва да предложим съответни а, изменения, за да постигнем равновесие в а, доклада. Трябва да се следват едни основни принципи, но също така индивидуален подход в доклада. Ако говорим само за е, Нагорно Карабах, ще трябва е, да говорим и за Грузия и границите. Също така за Русия ще трябва да говорим. Очевидно ще трябва да обърнем внимание на всички тези проблеми, а не само на един. Въпросът е, ако въведем този принцип и партньорството е, с Русия, тогава ще трябва да говорим и за Турция, защото Турция днес играе много голяма роля в Кавказ. Така че, гледайки на изток, не трябва да е, използваме старите схеми от ерата на е, Съветския съюз. Наистина трябва да сме много последователни, особено по отношение на Русия. Следователно ще трябва да разгледаме в такъв случай, ако включим Русия, изменения свързани с Турция. Наистина, много ме тревожи този въпрос. Е, бих искал да се постигне компромис в доклада, така че да бъде подкрепен от всички вас. Ако докладчиците в сянка следват системно тази посока на разсъждение, аз ще бъда съгласен с тях и съответно ще работи по този начин. Но сега наистина трябва да говорим по отношение на нашата позиция. Това е стратегически документ за нашия парламент, но се намираме в затруднено положение – ако предложим прекалено много индивидуални изменения, например, тогава ще трябва да въвеждаме още изменения след тях. И на последно място, е, по отношение целенасочеността на документа към социалните въпроси. Това ни дава възможност да създадем един а, документ, който ще бъде валиден за по-дълъг период от време. Ако насочим вниманието си само към сегашната обстановка, тогава ще бъдем изправени пред опасността, че съвсем скоро той ще устарее. Много ви благодаря за вашата подкрепа и за изказванията. Much, Председателя, благодаря господин Ковал. Ще включим е, това в дневния ред и както казах ще дискутираме на новия срок 11 февруари 12 часа за представяне на измененията. Сега ще направим една почивка до 11 часа, когато ще започнем с публичното изслушване стратегия на ЕС спрямо Иран след Женева. Точно в 11 ще продължим. Благодаря ви.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

Уважаеми колеги, предлагам да започнем с следващата точка от е, дневния ред, а именно публично изслушване стратегия на Европейския съюз прямо Иран след Женева. Позволете най-напред да приветствам е, двамата гости, които са нашите оратори днес, които ще говорят по тази тема. Господин Пошт. Е, Пощ. Welcome. And doctor... И доктор Росбек Парси от университета Лунд в Швеция. Динамиката на събитията в Иран и е, тематиката изобщо в тази област е тяхна специалност. Добре дошли, благодаря, че сте сред нас и ще ни помогнете да проведем изиск... разискването. Има един въпрос, на който ще обърна внимание. Междинното споразумение в момента е сключено, благодарение на усилията на госпожа Ештън и сега вече е в ход на изпълнение, а днес разбирам, вчера чухме, е, че съветът е приел своите мерки. Въпросът е, трябва ли повече Европейския съюз да влиза в тесни взаимоотношения с Иран по въпроси, които отиват отвъд е, ядрените въпроси? Има различни а, е, хипотези, които могат да се развият и а, е, изключително важно ще бъде наистина да ги разискваме, за да можем да говорим относно бъдещата политика на Европейския съюз в регионална стабилност, права на хората и така нататък. Е, средата на декември имаше междупарламентарно е, посещение в Иран. Госпожа Кромберг водеше делегацията. Ще й дам думата след малко. Но преди това позволете да дам думата на госпожа Мунис най-напред за 5 минути, докладчик е, е, по тази тема. Имате думата, госпожо. Благодаря. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря на нашите гост-оратори. Ще говоря на испански език. Мисля, че има устен превод предвиден. Е, Преди 10 години Европейският съюз прекрати взаимоотношенията с Иран с изключ... с изключ... и, и е, бе въведен въпрос, свързан с е, санкциите. Е, всички европейски институции разискваха проблема. Това е един регион, който е раздиран от конфликти. Не бива да засягаме всички конфликти, в които сме станали свидетели в региона в момента. В момента също така са в ход и доста конфликти все още. Мисля, че в резултат от тези преговори по отношение на ядрения въпрос особено е изключително важен аспект от взаимоотношенията ни с тази страна. Е, така се стигна и до прекратяване на взаимоотношенията с Иран. А вчерашнието споразумение, което бе постигнато, мисля, че е изключителен успех за дипломацията на Европейския съюз. Това е нещо, за което е, върховният представител по външните въпроси на Европейския съюз, госпожа Аштън, отдели много време и усилия. И успехът е голям. Би трябвало да бъдем изключително удовлетворени от това положително развитие и дейността на службата външна дейност. В този исторически момент Иран прие условията, които бяха представени пред тях по отношение спиране обогатяването на уран. Така че от сега нататък би трябвало обогатяването на урана в страната да се извършва до процент, който е по-нисък и не позволява създаването на ядрени оръжия. Изпратени са инспектори, които имат право да извършват проверки на съответните инсталации за обогатяване на Иран. И това е минималният критерий, който дава възможност на Европейския съюз да възприеме реципрочните мерки що се отнася премахването на някои от санкциите, които бяха въведени от 2005 година насам. Нека да ви напомня, че в 2002 година започнаха преговори, които обаче е, спряха 2005 година на основанията, които, с които вече ви запознах. И това са наистина исторически факти. Сега трябва да изграждаме взаимоотношенията си с Иран – трябва да имаме положителна нагласа не само към двата процеса, правата на човека. Разбира се, това е много важна тема. Това е и втория стълб на диалога, който се води с Иран по-настоящем. Е, въпреки, че има освободени политически е, затворници, някои получиха и наградата Сахаров на парламента, положението в страната все още остава изключително трудно, особено относно жените и ЛГБТИ също така, а и правото на свободата на словото, свободата на пресата са все още проблемни. Е, на изборите юли месец настъпи политическа промяна в Иран и международната общност следи с интерес тази промяна. Надяваме се, че темпът ще се поддържа в тази тенденция. Ще е, оставя, разбира се, време, е, за да може да направим и други коментари в хода на разискванията, след като изслушаме и нашите гост-оратори. Но би трябвало да имаме предвид в Европейския съюз няколко елемента. Първо, трябва да направим нужното, така че новата рамка за нашите взаимоотношения да бъде устойчива. Трябва е, да е, подготвим делегация е, на Европейския съюз с Иран в тези нови рамкови условия за преговори. Не само да говорим по отношение на е, вече повдигнатите въпроси, а да се включат и други важни, свързани с гражданското общество, например. Наистина, е, първият проблем при началото на диалога вече е отстранен, както вече казах, но на второ място ние трябва да изградим диалог по отношение на човешките права с същата висока степен на амбициозност, както е, подходихме и към ядрената тема. Иран е една регионална сила. Никой не може да отрече това. И мисля, че Иран трябва да участва във всички е, регионални процеси на диалог, включително и за Сирия. Трябва да подкрепим ООН и да не допуснем. Е, твърдата ръка от двете страни на масата на преговори да налага е, своята позиция. Най-конструктивният начин да се постигне успех е като се въвлекат всички участници в а, диалога. Особено така, такава голяма важна сила в региона, имайки предвид а, и режима а, на Иран, шиитите, а, участващи в а, този процес. Изключително важно е да заложим на стабилизиращия потенциал на Иран в тази насока. Можем да включим и други теми, например е, трафик на наркотици, както и други теми, които са от взаимен интерес за Иран и Европейската общност. Това са моите уводни думи. С интерес ще изслушам е, изказването на ораторите. Те ще е, дадат своя принос относно подготовката на документа, който, по който работим в нашата комисия. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви за тези думи. Сега бих желал да дам думата на госпожа Кромберг, която ръководеше делегацията, която посети и Иран между парламентарното заседание 12-18 декември 2013. Имате думата, госпожо Кромберг. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да ви запозная с тази мисия в Иран. Първо, е, срещнахме се с различни групи, Ирландския парламент, представители на е, правителството, на гражданското общество, на НПО-та, представители на различни организации, младежки, е, посланниците от европейските държави в Иран. Освен това, срещнахме се и с двамата носители на наградата Сахаров. Сега, що се отнася до парламентарния е, диалог, който вече е в ход повече от 6 години. Различни групи се срещнахме в парламента, председателя, различни малцинствени групи, групи на жени, е, сунити и така наречената опозиция, която беше много интересно за нас. Това е, е малцинствена група, 90 души 19 души от парламента, всъщност подкрепящи парламента. Останалите 200 са по-консервативно настроени хардлайнери в парламента, ако мога така да кажа. И сега, дискутирайки тези заседания, тези срещи, тогава, когато се даде възможност за допълнително листване на компании от Иран, можем да кажем, че се изказваха мнение, че не може да се вярва на САЩ, например, а същевременно имаше и друга позиция, че няма нарушение на съгласието, договора от Женева и така нататък. Тоест всичко това говори за напрежение в самия парламент. Срещнахме се с министра външните работи, който съвсем открито говори в, за промените във външната политика. Каза, че е открит относно Запада, относно изграждането на добри е, е, взаимоотношения с, с съседите, Саудитска Аравия и Турция в това число. Искам да кажа, че е, е, външния министр е, коментира с голяма топлота действията и усилията на госпожа Аштен и нейната изключително положителна роля в хода на преговорите. Ние също така се запознахме с, е, срещнахме с бившия министър на економиката, говорихме по отношение на санкциите и е, е, разбрахме, че поне 10-15 допълнителни, процента допълнителни загуби в търгов, стокообмена с Иран е, вече е, са факт за страната. Говорихме за взаимоотношенията на страната с Китай. Има изключително важни аспекти, свързани с търговията. По-настоящем има много търговски мисии там. По-нататък, по отношение на диалога за човешките права, много, важен диалог, много важна тема за диалог от нас. Срещнахме се с носителите на наградата Сахаров. Много интересно беше разискването с тях. Те е зададат зададаха конкретни въпроси. Е, много се радваха, че можехме да се срещнем в е, гръцкото е, посолство беше организирано посещението. След това се говореше за това кой ще отговаря за всички важни въпроси. Имаше въпроси зададени от парламента към гръцкото посолство, но в крайна сметка всичко протече гладко, не се е, отказаха срещи и за съжаление две седмици по-късно имаше проблем. Е, по-късно говорихме с е, двамата е, господа, носители на наградата Сахаров и а, говорихме за диалога, с Иран. Иран отказа е, достъпа на специалните представители. От друга страна пък бяха поканили е, представители на ООН, но в крайна сметка с е, радост казаха, че ще приемат е, представители на високо ниво по въпросите на човешките права за дискусии в бъдеще. По-нататък, престъпления свързани с е, трафик на наркотици беше основна тема, която се а, е, разискваше. Също се разисква въпроса с, свързан с смъртното наказание. Срещнахме се също така и с а, е, а, предишния президент на страната, говорихме за Сирия и си изказа становището, че сирийския народ трябва сам да вземе решение за своето бъдеще. Третата част от нашата дискусия бяха свързани с НПО-та и представители на гражданското общество. Също в гръцкото посолство се извършиха срещите и е, всички посланници през представителя на ООН сега са съгласни, че по-свободно могат да работят представителите на гражданските организации в страната. Неправителствените организации изказаха своите цели, е, целта на своята работа, онова, което те се стремат да постигнат с международните си партньори. Поради санкциите те са имали затруднение за достъп до външно финансиране по-рано. Представителите на ООН е, срещнахме се с тях. Те работят по въпросите на наркотиците, СПИН. Е, има 3 милиона е, беженци също така, които работят в Иран. Те са от Афганистан. 2 милиона са пристрастените пристрастаните към наркотици в страната. Това са сериозни проблеми. представете си какъв е проблема, свързан с трафика на наркотици. Разбира се, лекарствата и мерките за а, помощ също са били спрени по време на е, санкциите. Стигна се до е, съгласие, че е необходимо да има представителство на Европейския съюз в Иран. Ще се върна на тази тема по-късно. Също така говориха за необходимостта от обмен студенти, ученици в областта на околната среда. Също така ще бъде интересно за европейците да научат повече за Иран, а и за иранците ще бъде много интересно да могат да отворят своето общество пред света. Имаше и надежда в тази насока. Някои от посланниците се а, и, притесняваха от някои въздействия върху Европейския парламент. И в заключение мога да спомена някои аспекти, които могат да помогнат по отношение подготовката на европейската стратегия. Важно е да се разшири обхвата на нашата стратегия, да не говорим само за ядрения проблем, трябва да подчертаем въпроса, свързан с правата на човека. И искам да подчертая три неща, които Надявам се, че ще, за, ще бъдат заложени в стратегията. Това е важно от името на нашата делегация и мисията. Първо, чувството на надежда и желанието да се разчупи изолацията която е живяла страната. Е, това се чувства ясно сред гражданите на Иран. Те очакват промяна в тази насока всякакъв символичен жест по отношение разбирането е, и това е свързано между другото и с представителството на Европейския съюз в Иран. Това е много важна тема, може да се почне с специален пратеник на Европейския съюз в Иран, който да проправи пътя към създаването на пълна делегация в е, Техеран. На второ място намаляването на напрежението мисля, че можем да кажем, че дискусията ни също така и с а, онези, които имат твърда, неустоима позиция, беше насочена в, по въпросите на правата на човека. Може да се предприеме нещо, така че според мен диалога по правата на човека е нещо много важно и министъра на външните работи Чариф предлага, е, както на госпожа Аштен, така и на представители в Нью Йорк да се стартира. Както казах по-рано, би трябвало да е възможно да има специален представител е, е, на Европейския съюз, а именно господин Ставрис Лавранинис, да започне този диалог в Иран. По отношение на диалога, е, свързан с трафика на наркотиците, очакват се да се увеличи трафика на наркотици през 2014 от Афганистан и то с това ще бъдат свържени много проблеми. Както разбирам, е, необходимо е европейски Европейския съюз да продължи да работи по отношение и на наказанието, смъртното наказание във връзка с е, престъпление, трафик на наркотици. Може да се открие по-голяма възможност за сътрудничество в тази насока. По-нататък споменах за хуманитарната възможност за откриване е, обмен с студенти е, и по отношение на контактите с това и ще приключа. Нужно е да има обмен Европейския съюз разполага с редица инструменти, които могат да бъдат използвани за студентски обмени, обмен в областта на културния сектор. Всичко това ще бъде много важно. И разбира се, когато се приключи с договора от Женева ще могат да се открият и е, търговски взаимоотношения в Европа и това също ще бъде част от стратегията. Мисля, че съществува възможност и Европейския съюз трябва да направи нужното тази възможност да остане открита. Благодаря. Председателя, благодаря госпожо Кронберг е, за тези ваши думи. Сега ще дам думата на господин Валтер е, Пощ. Е, който работи в Берлин. 10 минути разполагате с това. И моля колегата ми да поеме председателството. Господин Пош, имате думата. Good morning, everybody. Would... Благодаря ви. Добър ден. Бих искал да се спра на три теми. Първо, относно вътрешното положение в положение в страната, второ за региона и трето какви са възгледите на Европейския съюз за бъдещето на Иран. По отношение на вътрешната ситуация, госпожа а, Кронберг вече каза доста неща. Последните резултати от президентските избори а, доведоха до там, че а, групите, които са националистически настроени, взеха са 13%. А, съществува малко националистически настроено младсинство, но изборите показаха, че по-голямата част от населението е за а, а, диалога между иранското общество и международната общност. Настоящото правителство на а, а, Иран а, също застъпва тази позиция. Политиката, която се води в момента, е такава, че се договарят решение с международната общност по отношение на санкциите и това е основният приоритет на, на работата. Очевидно е, че както господин Рухани, така и неговите колеги е, разпределят помежду си е, работата, Господин Рохани работи по вътрешно-политическите е, въпроси, например. а, той а, работи за изолирането на а, е, екстремистките е, групи и използва а, а, много традиционно религиозно ориентирани а, аргументи. А, според а, него намирането на а, добро решение по ядрения въпрос доброто решение не бива да се отклонява от пътя на а, а, революцията. И идеологическия дискурс на а, ислямската идеология от последните а, е, 10 е, е, години има един силен националистически аспект вероятно е, е да няма група в е, иранския е, апарат, която да саботира и да подкопава работата с международната общност по този въпрос. Наблюдателите обикновено а, лошата економическа ситуация в Иран а, и казват, а, че умерената позиция на Иран днес е резултат от санкциите срещу режима. Това е едната част от истината. другата част е следната първо, в иранския елит тече един процес на диалог и втората причина, по-важна според мен, е, е тази, че е, иранския елит, който се занимава с е, сигурността, смята събитията в региона за възможност за промяна с необтегнатата ситуация с Саудитска Арабия и другите е, Съседите също така разглеждат Алкайда и организацията пост Алкайда като заплаха за сигурността в региона и вътре в страната. Иран има отрицателен опит с а, ислямски фундаментализъм от страна на сунитите, така че много сериозно се отнася към този въпрос така че има сближаване, има съвпадение между стратегическите интереси на Иран и тези на Запада. анализаторите са достигнали до същите изводи като иранското правителство. Тази оценка на а, Иран е напълно коректна. А, ако я сравним с това, което казват анализаторите. Общата заплаха за всички нас за нас е свързана и с стратегията за региона. Терористичните е, мрежи се преконфигурират, трудно е да бъдат е, открити. Те продължават да набират нови е, членове, е, да трупат е, опит да се възползват от опита на трупа в Северна Африка, Африканския рог, Афганистан и е, Пакистан. Така че те трябва да бъдат разглеждани като отделен стратегически играч. Е, вярно е, че Иран и Саудитска Арабия през е, последните 30 е, години безотговорно е, играха картите на конфликта между сунитите и шиитите и застрашиха по този начин сигурността в е, региона регион. Настоящата ситуация обаче не може да бъде е, сравнена е, с е, ситуацията през последните години в региона. Напрежението между сунитите и шините шиитите излезе от а, контрол и нито една нация в а, а, региона не може да допринесе за преодоляването на конфронтацията между тях. Това а, ме препраща към а, следните две неща. Първо, а, общия интерес, свързан с сигурността по отношение на Ал-Каида, е такъв, че Европа трябва да се стреми към сътрудничество в тази перспектива. В момента, в който Иран разбере, че не може да прокара националните си интереси в противоречие с интересите на Запада могат да се намерят опирни точки. Иран вече индиректно спомена, че усилията за сътрудничество с Израел са се променили, така че има възможност за сътрудничество. И може да се работи на един втори фронт, а именно концентрацията на Иран върху неговата собствена економика. Иран се фокусира върху Централна Азия, добросъседството с Афганистан и съседните му държави, така че Иран би могъл в, в тази своя светлина да бъде по-добър партньор за Европейския съюз, отколкото един революционно настроен Иран. И това прави Иран доста по- предсказуем партньор, тъй като а, Иран се държи като национална държава, с която ние бихме могли да а, а, работим. Тоест, възможно е сътрудничество по въпросите на сигурността от една страна, от друга страна, възможно е сътрудничество с Иран в контекста на неговата политика за съседство и в неговата роля на ключов играч в региона. Няма съмнение, че решавам, е, че е, нито един от тези двата аспекта не може да допренесе за решаването на ядрения въпрос. Е, е, този въпрос, както и отношенията с Сирия, са твърдите позиции, които пречат на добрите отношения. Отношенията между Европа и Иран могат да започнат обаче едва след решаване на ядрения а, а, въпрос и отварянето на мисия на Европейския съюз в е, Иран. А, би а, могло да бъде а, е, а, е, една от първите стъпки. Благодаря ви. Thank you very much before starting. Благодаря. Преди да започнем диалога с участниците на, в комисията тук, ще дам думата на следващия ни гост, господин Парси от университета Фунд. Ще продължа темата, която моят колега започна, от една малко друга гледна точка. Човешките права, както и госпожа Кромберг и както и нашата председателка каза, много е важно да се поддържат стандартите, с които се е ангажирал Иран. Но освен това е много важно да си спомним, че след всички тези години с, с критики към Иран не се случва кой знае какво, особено в последните не, няколко години. И това се дължи на взаимоотношение с тази Ислямска република в пълен смисъл. И без а, такива взаимоотношения няма смисъл от критики. Те са безплодни. Така че е хубаво да помним, че ако искаме да напреднем за човешките права или по която е да било друга тема, трябва да имаме реални взаимоотношения с Исламската република взаимоотношения, които не са чисто и просто а, упреци и а, сигнали за това от какво сме недоволни. Така че а, дните на едностранната комуникация вече са отминали, те никога не са работили. Трябва ни диалог, диалог двупосочен, за който трябва да има взаимно уважение дума, която се употребява често напоследък и която е съвсем подходяща. Също така е много важно да си спомним, че Европа е имала такива взаимоотношения с Иран. Имали сме критичен, диа, а, критичен диалог с Иран през 90-те години. И от това проистича много важен а, елемент, свързан с човешките права. Лесно е, както сме правили до сега, да се посочват недостатъци на този диалог, тъй като той не е постигнал всичко, което е очаквал Европейския съюз от своите партньори, като например забраната на смъртното наказание. Но а, трябва да си спомним също така, че именно този диалог проистича а, обсъждането и дискурса в самия Иран за важността на човешките права. Така че не винаги можем да започваме а, е, обсъждане с а, е, е, цел да се постигне а, нещо моментално, а понякога се започва дискусия, за да се посеят семената на бъдещи промени. Това е нашият а, подход към Иран. Няма начин да накараме Иран да свърши каквото и да било. Това, което можем да направим е критично да ги ангажираме и да предизвикаме промяна отвътре по тези въпроси. Всичко това е а, само част от един по-голям въпрос, а именно какви взаимоотношения иска да има Европейски съюз с Ислямската република. Това е критичният въпрос. Не става въпрос за това какъв е процента на обогатения уран тук или там или някакви цифри. Тук става въпрос за дългосрочните а, взаимоотношения, които Европейския съюз иска да има с тази държава. Точка. Трябва да имаме много по-стратегически подход, трябва да можем да обсъдим а, какви, ако изобщо искаме да имаме взаимоотношения с тях извън а, въпро... атомния въпрос. Също така, каква е функцията на тези отношения, какви са целите. И тук не става въпрос за подписване на високо политическо ниво на някакви документи. Става въпрос за начини да се ангажира цялата държава и нейното население. Това е дългосрочен, в дългосрочен план начинът по който могат да се променят нещата. Също така, а, обсъждането на Иран и Европа като че ли а, остава а, възможност да преценим дали да има взаимоотношения или не. Смятам, че това би било голяма а, а, грешка да нямаме взаимоотношения. Иран е съсед на нашите съседи. Близкия изток е а, регион, който не можем да игнорираме. Иран е основен, а, но действащо лице в а, а, този регион. Както каза а, Мадлин Олбрайт, това може би не е а, неоценима а, нация, но това е не. А, няма как да заобиколим работата с тази а, държава, а, тъй като това ще доведе до много по-сериозни други а, последици. Много сериозни компромиси, сериозна работа е нужна. А, която е и от двете страни и това няма да има краткосрочни резултати. Но в дългосрочен план това ще постигне целите и ценностите на Европейския съюз по отношение на Иран. Също така ще а, помогне на Иран да се превърне в държава, която е много по-подходяща за своите граждани и за света като цяло. Това е стратегическата цел. Разбира се, с това идват редица други въпроси, които са критични за нас, както и за тях енергийна сигурност, екологични въпроси, регионални конфликти да не споменаваме и всичко, което става в региона в момента. Това са все важни въпроси в момента, теми, с които трябва да се занимаем, но това са важни теми и в дългосрочен план, тъй като трябва да направим така, че да не се развиват в същата посока отново. В този смисъл не можем да изчакваме а, окончателния етап на атомното споразумение, защото междинното е много а, крехко и деликатно цвете, то а, той ще изисква много по помощ от всички страни, които искат да се постигне успех. И част от това е всички страни да имат дивиденти в хода на положението, защото трябва да са сигурни, да е сигурно представен техните позиции срещу хардлайнерите, за които говорим в държавата. Така че е изключително важно за Европейския съюз да установи представителство в Техеран. Това ще има и практически, и е, символични последици, символни последици в е, пътя напред. Искаме да говорим с Иран или искаме да се оплакваме? Трябва да имаме канали за тези взаимоотношения и а, представителство на място ще подпомогне и двете необходимости и ще ги превърне в реалност. А, но както вече обсъждахме, сектари а, в а, тази област е важно да разгледаме а, споразумението като това, което, като карта на това, което е проработил и на това, което може да проработи. А, проблемът на заключението в момента е, че всички играят а, на принципа всичко а, или губим или печелим. Ако приложим това отношение към региона, начин по който се разгледат, разглеждат конфликтите е, че единствено търсим съюзници и със съюзници намираме и врагове. За да проработи процеса, трябва Саудитска Арабия да бъде е, включена. За да се разрешат е, регионалните конфликти, трябва да има споразумение между, трябва да има разбиране между Саудитска Арабия, Иран и а, е, Иначе всичко а, тук и Европейския съюз и това, което целим е именно да оставим зад гърба си, да преодолеем а, това участие, е, което е основано изцяло на пълна победа или пълна загуба. Не трябва да и игнорираме и да пренебрегваме историческите моменти. Трябва да можем да определим какво искаме да направим. Трябва да започнем сега. Не можем да изчакваме резултатите на различни, различни документи да бъдат приключени преди да помислим какъв тип взаимоотношения бихме искали да развием. Това е дългосрочно обсъждане с дългосрочни резултати и цели и трябва да започне сега. Трябваше да започне всъщност преди години, но най-късно сега. Благодаря. Um, <clears throat> Благодаря много. Започваме обсъждането. Първо координаторите ще получат думата, след това всички, които искат да участват в дебата. Не виждам а, а, господин Селфранко от НП. Благодаря, госпожо председател. Предпочитам малко по-късно да се изкажа. Добре, Ана Гомес от социалистите. Благодаря много за изключително интересното и провокиращо размисъл, изказване на всеки един от нашите панелисти. Наистина, напълно съм съгласна а, с а, също и обсъжданите ни с а, а, Свобода, колегата Свобода и Вероника Зие, нашите обсъждания в групата. Съгласна съм, че това критично ангажиране е много важно и е възможно и именно това нашата делегация в Иран направи като заключение от поне от чутото от госпожа Кроненберг. Дори по най-трудните въпроси си спомням обсъжданията, които имахме по смъртното наказание. Толкова различни гледни точки, но, но беше много интересно, защото ние всъщност бяхме в истинска дискусия, обсъждахме нашите събеседници с нетърпение чакаха да чуят това, което казваме, искаха да изразят своите е, гледища. И наистина съм съгласна, че това, което а, е, правим, може да е много по- е, смислено и по отношение на човешките права, както правилно беше отбелязано господин Парси. Но Иран вече не е толкова изолиран от това, което ние казваме, което правим. Аз бях впечатлена, когато говорихме с господин Майджани от, не от парламента, от така нареченото Бюро за човешки права, когато той подчерта, че неговата агенция е успяла да бъде да допринесе за спасяването на жената, която е щяла да бъде убита за, с камъни Сакине, благодарение на международната кампания, така че наистина всичко това показва, че Иран слуша и в този смисъл ролята на нашия парламент на това ниво на двустранните отношения е много важно. Ролята на МКО е много важна и искам да знам кой е им плаща, кой ги финансира. Знам, че когато отидохме в Съединените щати след а, това посещение с а, делегацията на АФЕД, знам, че Съединените щати имаха доста ясна дистанция към хората от МКО. Те казаха, че те не одобряват това, което се случва с хората в лагера Юрея, където, да речем, не се позволява дори интервюта от страна на Върховния представител на ОНЕ за човешките права. И сега се връщам на Иран. Искам да попитам какво е вашето гледище. И съм съгласна, че аз също, аз също намирам, че Иран е една сила, която ако успеем да се ангажираме критично с нея, можем да постигнем резултати по отношение на регионалната роля. И разбира се, можем да ги накараме да разберат, както и ние разбираме, че имаме общи интереси. Не само по отношение на разрешаването на конфликти в региона, но и отвъд региона и и в, тук споменахме и наркотици, но има и много важен елемент, а, свързан с страхове от дестабилизация, дестабилизация в Афганистан и в Пакистан, естествено свързани и какво ще пресече от това по отношение на Иран а, на предната линия, както и за нас. Други също области, като е а, енергетика и така нататък това отношение искам да попитам. Как виждате ролята на Иран по отношение на Сирия? Вчера видяхме, че генералният секретар на Обединените начини, е, нации отегли а, поканата за, към Иран за Женева 2. Също така съм напълно съгласна и а, за това, което казахте за Саудитска Арабия. Наистина взаимоотношенията с Иран и Саудитска Арабия са много важни. важни. Според мен има повече интерес от страна на Иран за работни взаимоотношения, отколкото в Саудитска Арабия. Аз, разбира се, посетих Саудитска Арабия след това и зададах въпросите си. И между другото, когато отивах в Саудитска Арабия и имаше новини за договорката, извинете, много е важно, това искам да го кажа. Имаше доклади, имаше а, публикации а, и една статия про четох, мисля, че в медия в Турция, че Саудитска Арабия смята да използва а, ядрения щит на Пакистан, а, за който се твърди, че е платен от Саудитска Арабия, за да се а, възпротиви на евентуална договорка а, и през Иран, и а, на Запада, което смятам, че е нещо ужасяващо. И смятам, че а, все пак това беше написано и може всеки да го прочете, макар да го отричат, така че вероятно съществува в съзнанието на много хора. Така че трябва да бъде и част от нашата гледна точка. И така, какво можем да направим? за да създадем промяна в взаимоотношенията между Иран и Саудитска Арабия, тъй като съм съгласна с вас, че това е изключително важно за атомния въпрос. И последен въпрос. Ами ако е, е се, е, Американския конгрес бойкотира това споразумение? Благодаря много, казва председателката. Три минути, господин Танок. Аз ще се изкажа съвсем кратко, госпожо председател. Иран, според мен, остава един много брутален режим и редица години и наред аз критикувам този режим по отношение и на правата на човека. За съжаление, това е страната, която има най-голям брой публични екзекуции в света е, това включва отношението също и към малцинствата, хомосексуалистите и така нататък, жени, които се прибиват до смърт. Е, ужасяващи са тези данни. Въпреки всичко, това е една велика нация с е, многогодишна, многовековна култура е, но в крайна сметка иранските граждани избират своите ръководители. И сега по отношение на господин Пош, казват ми, че сега странен алианс се създава между големите е, врагове Саудитска Арабия, имам предвид и присъствието на шиитите в източните част на страната с съответно нефтените е, кладенци и Израел след това, разбира се, имайки предвид по-рано коментарите на Ахмад тинеджат по отношение на техните взаимоотношения, що се отнася и до проблема, свързан с е, разработването на ядрени оръжия. В резултат на всичко това, възникващите взаимоотношения между Саудитска Арабия и Израел. Сега човек се пита дали това ще има последствия относно напредъка в напредъка на мирния процес, преговори в Близкия изток. Може би сега Саудитска Аравия, е, имайки предвид тези взаимоотношения с Израел, ще е, желая да постигне някакъв натиск или всъщност някакъв, е, някаква договорка във връзка с замяна на територии. Не знам, имате ли коментар по този въпрос? Това реалистичен ли е този анализ? Какво се случва наистина? Любопитно и са събитията, които се случват, изведнъж врага да се превърне в приятел приятел. Но наистина, имайки предвид е, тези нови събития, ще ви бъда благодарен, ако ни осветлите. Господин Сала Франка, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Да, Вярвам, че има нов климат в тази държава, имайки предвид и последните президентски избори в страната. Като че ли са повече склонни към диалог и по-малко към радикализация. Но мисля, че този нов диалог частично се дължи и на санкциите, които бяха наложени на Иран и доведоха до много социално е, стресове и размирици в страната след 35 е, години, е, след тези, прощавите години на дипломатическа изолация, сега ставаме е, свидетели на добри събития. Разбираме, че Иран изпълнява своите ангажименти по отношение на ядрената програма и съответно се вдига търговското ембарго. Необходимо е да се освободят е, и част от средствата, милиарди е, евро, които са блокирани, е, за да могат да стигнат до е, Иран. Всичко това е част от процеса, който тръгва. И мисля, че в крайна сметка е, спора, който се води между Иран и Саудитска Арабия е проблем, но е, има тази положителна стъпка, свързана с е, е, изпълнение и изискванията относно центрофугите. Сега, разбира се, тревожени въпроса, е свързан с правата на човека. Господин Танок се спря на въпроса, че всъщност има повече екзекуции, които са извършени. Дори те са повече след президентските избори, отколкото по-рано. Но Искам да попитам, каква е позицията на САЩ? Какво да очакваме? Дали САЩ ще бъдат удовлетворени от временното споразумение или други сили в екипа, преговорния екип, ще е, решат да се качат до 20% обогатяването на уран или ще останат до 5% и какъв ще бъде и броя на центрофугите 300 или, 3 е, или 4 хиляди. Така че, обръщам се към вас. Другите сили, Обединеното кралство, САЩ, какво мислите по отношение нормализиране взаимоотношенията с Иран? Все още има много какво да се прави, разбира се, по този проблем. Няма да казвам дали Европейския съюз трябва да открива свое представителство или не. Е, мисля, че е, нещата са и ясни. Госпожа Аштен изказа е, открито позиция в хода на преговорите по този въпрос и е, очаквам с интерес е, разискванията по тази много важна тема в Женева станахме свидетели на заключенията, че има много още какво да се направи, има много какво да се прави, за да се нормализират взаимоотношенията. Председателката, имате две минути. Следващия оратор е за вашето изказване. Госпожа Ромеро, благодаря. Имам въпрос към експертите. Оратори, не мислите ли, че сега наистина ще помогнем на Иран по отношение на въпроса свързан с шиитите. Страната е много интересна, наистина открива се и това е периода след Ахмадинечат. И що се отнася до а, проблема, свързан с ядрения въпрос, да, това беше важен момент, за да се отключи е, процеса. Мисля, че трябва да работим много повече обаче по отношение на демократичния преход. Не само, що се отнася до а, е, чу, правата на човека, но и политическите права. Обикновено, когато говорим за Иран, говорим за правителството на страната, а не говорим за демократическото положение и а, е, демократическата опозиция, която е много значителна в страната. Да, става дума за е, шиитите, за сунитите, но това е едната страна на въпроса. Това е дългогодишна история на религията и религиозните е, отношения в тази страна, но това не изчерпва всичко. Не бива само да засягаме културно-религиозния аспект, без да обсъждаме политическата. Благодаря. Господин Галас. Е, Аз е, също смятам, че няма альтернатива на политическият е, ангажираност. Аз също е, исках Иран да вземе участие в конференцията за Сирия. И имам следния въпрос. Как бихте определили отношението на Иран към настоящото правителство на Ирак? това отношение на силна държава към нейния сателит а, а, ли е? Или изобщо как оценявате тези отношения? Съгласен съм с това, което каза господин Парси по отношение на диалога за човешките права, който водихме, водихме преди. Ние като парламент преди около 10 години участвахме в този диалог и видяхме как спориха членовете на иранската делегация, т.е. представители на иранското правосъдие и представителите на гражданското общество. до какво доведе всичко това? Всички те нямаха право да участват в изборите и сега днес всички се надяваме с избирането на господин Рохани нещата да се променят, но все още сме много далече от политическия дискурс, който се водеше по времето на реформите. Вие казахте 13% радикален вод по време на изборите. Това е рамката, която беше очертана. Но Пастера на всичко останали, които печалят от режима. Не упражняват ли все още много силно влияние? Не сме ли много далече от либерализирането в вътрешен план? Много по-далече, отколкото в външно-политически. Благодаря. Докладчик за Иран има думата. Благодаря. Госпожо председател, следния диалог. Как стои въпроса с диалога с Европейския съюз? Каква е обществено-политическата концепция? Либерална, демократична или каква? А, и как. А, Mogelijk is dat concept aan erosie onderhevig. Dan de heer Pos. uh, ik zou graag van u vernemen hoe u op de minderheden situatie. Бих искала също така да ви попитам как оценявате положението на младсинствата в е, Иран. Е, знам, че ситуацията не е лесна. Непрекъснато има проблеми с кюрдите, с арабите, азербайджанците, които също са представени в е, Иран. Как оценявате положението на младсинствата? Е, говорихте също така и за напреженията в е, вътрешната е, политика. Какво прави революционната гвардия? Знаем, че имаме там и проблем с наркотиците. Изобщо целият този въпрос има и политическо е, измерение. Развитието през последната година е, показва, че се участва в производството и в търговията с е, е, наркотици. Нещо, което безспорно е голяма пречка за сближаването между Иран и Запада. Благодаря. Сега е, едно изказване от името на зелените. Само един коментар а, е, относно човешките права а след това един а, е, въпрос към господин Пош. А, а, мисля, че отивайки в Иран, ние не бива да се опитваме да налагаме нашите ценности, да се опитаме да а, ги разберем и да видим каква промяна може да бъде постигната. Преди да отидем на посещение в Иран. Ние проведохме изслушване с всички ирански организации за човешките права, работещи в чужбина. Те ни задаваха въпроси, ние задавахме тези въпроси в Иран и след това докладвахме на организациите. Много е важно да се поддържа диалог с а, а, официалните власти, за онези, които носят отговорността. екзеку... Броя на екзекуциите не, наистина се увеличават неимоверно много много администрацията е много жестока в това отношение. Има много престъпления, свързани с наркотиците и за това ние се питаме, е ли това един ефективен начин за борба с престъпленията, свързани с а, а, наркотиците. И сега моят въпрос към а, Валтер Пош е poor than actually to... Конфликта между шиитите и е, сунитите използвали се в политическите борби. Защо каква е ролята на религиозните свободи в е, Иран? Госпожа Ернс. Благодаря, ще се изкажа като член на делегацията за връзки с Иран и във връзка с това, което каза господин Паси. Вие задавахте въпроса какви отношения искаме да имаме с Иран. И аз искам да взема отношение по този въпрос. Според мен Европейския съюз няма никаква стратегия за сътрудничество с Иран, защото този курс на зигзаг, който практикува госпожа Аща, не може да се нарече стратегия. Какво означава нормализиране на отношенията с Иран? Какво се разбира под това нормализиране? Ние да установяваме контакти, малко да търгуваме и да видим дали ще ни хареса, за да продължим или какво. Това е въпрос, който много ме интересува какво е нашето отношение към диалога за човешките права? Стори мисля, че много бързо се отказахме от диалога за човешките права и започнахме да говорим за търговия, за сътрудничество с парламента и така нататък. От друга страна обаче, а, а, вие сте а, прав, че на иранците нищо не може да им се наложи. Те сами трябва да натрупат опит сами да достигнат съответните изводи. Второто, което ме интересува е въпроса за санкциите. Е, винаги знаят, Знаете, че този въпрос винаги е бил спорен в е, европейския политик. Нашата политическа група винаги е смятала, че налагането на санкции е, е погрешно, е, което обаче ни създава проблеми. Неправителствените организации не получават средства, а на нас не се иска да ги финансираме, да им помогнем, за да могат те да работят независимо. Какво ще правим сега с санкциите? В Иран има економическа криза, която е полезна за режима, такъв какъвто е, защото му помага да се запази властта. И третото, което ме интересува е въпроса за Афганистан. Какво ще стане през 2014 година, когато съюзниците се от, изтеглят от а, Афганистан? Как ще се отрази това на а, региона? Можем ли да говорим изобщо за Иран, без да наблюдаваме а, Афганистан, защото ние се страхуваме от това, което ще дойде от там наркотици и а, голям брой беж, бежанци? Според мен двата въпроса трябва да се разглеждат свързано. Е, е, и накрая госпожа Дюран. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря на всички за изложението. Благодаря и за отчета на посещението в Техеран. Чухме колко са сложни властовите отношения в Иран, колко сложни са отношенията между институциите. Така че от една страна има вътрешни проблеми, от друга страна има желание за диалог. Вие казахте и нещо е, е за графика във времето. Един такъв график винаги е много важен за диалог. Как според вас изглежда този график? Ще има Женева 2 е, с или без е, Иран. Е, Иран разполага с 6 месеца, за да приложи ядреното споразумение. Какъв е, според вас е, е графика за изпълнение на цялостния план, най-вече по отношение на а, човешките а, права. Дискусията за положението в Сирия и ядреното споразумение, това са все стъпки по една стълба, която е доста стръмна и е доста дълга. И Връщам се още веднъж на въпроса, зададен от госпожа Гомеш за преговорите с Иран и с Сирия в контекста на тази много комплексна и сложна конференция, от която не знаем какво да очакваме. И сега накрая господин Арон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте да участвам във вашето изслушване тази сутрин. Високо оценявам коментарите, направени от двамата оратори. С интерес и слушах и отчета на госпожа Корнелисен след посещението в Иран. Ще започна с няколко общи бележки. Що се отнася до възможните области на сътрудничество а, на Европейския съюз и Иран, повечето от това, което чух, а, а, със сигурност би могло да бъде област на сътрудничество. Европейската комисия и Съединените щати мисля дългоре за тези области на сътрудничество. И ако отидете на страницата на Международната служба за външна дейност, вие ще а, намерите всички от тези области, а, в които бихме искали да видим дали има а, място за сътрудничество, разбира се, ако политическия климат е, е подходящ. Смятам обаче, че проблемите са в подробностите, както винаги. Не трябва да забравяме, че че ако действаме прибързано, ще поемем много рискове без да се направят е, е, съответните анализи на е, събитията, няма да бъде добре да се действа. отношенията на Запада с а, Иран а, зависят и от оттеглената покана за участие на Иран в конференцията за а, Сирия, което още веднъж показва, че прехода, в който участвам, е много а, деликатен. Това е един преход от конфронтацията към едно по-положително идеологично развитие. Ние трябва да бъдем много внимателни в е, нашите действия. Трябва да бъдем много внимателни, избирайки областите на сътрудничество. Трябва да, трябва много добре да помислим как ще подходим. Както каза господин Парси, трябва да търсим ситуация, в която и двете страни печелят. Трябва да търсим области, в които двете страни са близки трябва да е, запазим добрия европейския подход, да търси сътрудничество първо в области, които не са спорни, в които има положително развитие. А, и едва след това, след това и по този начин да търсим въздействие върху човешките права, например, в а, Иран и да, да, да не търсим решения, които удовлетворяват само нас. Пак повтарям, че много внимателно трябва да се отнасяме към проблемите и към въпросите, че трябва да обмислим преди да започнем работа нашия подход, който да бъде продуктивен, да бъде ефективен и да не засилва напрежението. Беше изразена критика относно това, че не е ясно какво е виждането на Европейския съюз за отношенията с Иран. Мисля, че трябва да сме наясно, че такава визия, такава стратегия може да бъде е, да изработена само двустранно. Вие не можете да отидете при някого да кажете, сега ще се оженя за вас и ще имам с вас 6 деца. За това е необходим диалог, който трябва да се развие стъпка по стъпка. Не искам да отнемам твърде много време от вашата дискусия. Ще кажа само, че ще кажа нещо по отношение на създаването делегация на Европейския съюз в Иран. Европейския съюз е, е, смята, че трябва да запази своите канали за комуникация по пътя на дипломацията и трябва да осигури някакво минимално присъствие в е, Техеран комисията обмисля да изпрати е, официален представител е, в Иран. Надяваме се отношенията да се развият положително и да прокараме пътя за положително бъдещо развитие. но мисля, че Европейския съюз не може да вземе самостоятелно едностранно решение. Беше зададен въпрос за необходимостта от включването на трети държави, например от Залива или Саудитска Арабия. Искам да ви обърна внимание на това, че миналата седмица върховният представител беше в региона на залива и една част от дискусията касаеше точно тези въпроси на участието на трети държави в отношенията с Иран. Обсъдиха се въпроси за тяхното отношение към е, Иран и предварителното споразумение, постигнато от И3 плюс 3. Искам да ви обърна внимание и на факта, че е много важен контакта между хората, е, на това, че трябва да излезем извън рамките на контактите с администрацията и между правителствените контакти, с помощта на Erasmus Mundus, например. Имаме е, е, инструменти, например, рамковата програма за изследователска работа. Имаме достатъчно инструменти, които са отворени и към Иран. тези инструменти могат да се използват, за да се види къде ще бъде подходящо и добре да се задълбочат отношенията. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря много. Възползвам се и аз да кажа две думи. На първо място ситуацията днес с полканата и последващото оттегляне към Иран да участва в Женева 2, мисля, че това е проблем, защото подрива ролята на Обединените нации и смятам, че Иран трябва да, се, да бъде поканен за Женева 2. Сега основната задача е да се спре гражданската война в Сирия. Трябва да видим какви са политическите решения, но също така трябва да се спре преди всичко този конфликт. Основните действащи листа в Сирия в региона трябва да са на масата. Това включва Иран. Второто нещо, което иска да кажа, че е, Иран е нещо повече от чиитска държава. Но Европейския съюз и Съединените щати и Иран имат общ интерес да се борим срещу разпространяването на насилието в региона и навсякъде другаде и не можем да а, игнорираме факта, че като шиитска държава Иран е против а, и а, подобни организации Първо давам думата на господин Парси. Съвсем накратко, поне някой от тях. Съгласен съм, когато говорим за сектарианизма, а, това е наистина фактор, който политиците могат да употребяват и да злоупотребяват с него. Но веднъж започнали, те не могат просто да го изключат. Веднъж, Там се включат хората, в опит да се разбере ситуацията и конфликта в тези термини, в тези понятия, няма как това да бъде спряно. Няма копче, което да натиснем и да се прибере обратно духа в бутилката. Саудитска Арабия и начин по който тя разбира случващото се в региона е много по- сектарианско, отколкото Иран.

Друг проблем е, че а, до този момент единствено санкциите са били размената монета или понятията в диалога. Твърде опростенческо е всичко това и нищо не постига. Проблема на закона, който се гласува в Сената в момента е не, че санкциите ще успеят, не, че няма да бъдат подложени на вето. Това просто ще подрие позицията на Обама и ще стане още по-трудно за иранската страна да каже, че имат а, сериозен партньор, когато получават критика критики от своите а, хардлайнери. Така че а, трябва да се покаже, че е постижимо това, което искаме да постигнем, а, както от страна в, на Обама в щати, така и тук в Европейския съюз. Проблемът на, е, че Съединените щати имат всъщност две позиции. А нашата позиция е по-скоро близка до тази на изпълнителната власт, а не на Сената и на Конгреса. Санкциите обаче не направиха възможни нашите цели. Не така работят процесите. Има проблем, много, много, множество проблеми с този подход, но един от тях е, че напълно а, не разбира динамиката на иранското общество. Ако разгледаме всеки един а, подобен случай, ще видим едно махало, което се движи от една а, страна, а, една крайност до друга. А, а, крайност, а, но това да си мислим, че Рохани ще има а, сериозен принос, е, означава просто да се потупаме доволно по а, рамото, без да имаме каквото и да било разбиране за дълбочината на процесите, които се развиват в иранското общество. Има разлика между това, което Съединените щати искат и което могат да постигнат и разлика между това, което ние искаме и това, което можем да постигнем. Съединените щати имат а, нефункциониращо невзаимоотношение. Това, което ще постигне новия закон е да има едно функциониращо невзаимоотношение. А ние можем да имаме функциониращо истинско взаимоотношение много по-лесно, отколкото Съединените щати и Иран. И ако а, това може да се случи, ако а, изиграем добре картите си и ако наистина го искаме. Също така е важно да си припомним, че няма как да има а, споразумение, ако Иран, в което Иран се отказва от обогатяването. Фактът остава. Иран винаги ще има някакъв вид обогатяване на своята територия. И а, каквото и да било споразумение, няма как да бъде постигнато. А, това може да се постигне, разбира се, чрез война, но а, няма как да има толкова, а, толкова хора и средства да се посветят на това. Единственият, който разглежда това като вероятност е, е, Американския конгрес, но те нямат е, тези правомощия. Какви ще са е, реалните взаимоотношения? Ами те ще са като всички други. Означава да обсъждаме теми, които не харесваме е, в е, всяка страна е, и дали става въпрос за обмен на студенти, търговия и така нататък. Дали го колим нормализа... дали го наричаме нормализация или не. Става въпрос за дългосрочно определение, но важното е да съзнаем, че няма как просто да продължаваме с някакви упреци и критики, моменти на несъгласие и да се оплакваме, че нищо не се случва. Защото това е естеството на всяка вид взаимоотношение, дали е между индивиди или между държави, няма как да проработи по този начин. По отношение на въпроса дали в Иран има толкова различна идея за държава, дали е такава теокрация, че е толкова далече от всяка една наша идея, която имаме тук в Запада, напълно съм несъгласен. Ако искаме да разгледаме Иран в малко повече от тюрбаните и тези типични образи, които имаме. Това е една много модерна, много развита държава. Разбира се, те вършат нещата по различен начин са различни от нас, но а, това е, е, е на взаимоотношението. Ако ние общуваме само с такива, които са като нас, тогава светът ще стане много малък. Кои са нашите партньори в Иран? Те са на всички нива. Не можем да говорим само с министри. Трябва да имаме а, обсъждане на всички равнища. Факта, че има а, програми за човешките а, права в Иран означава, че такова отношение ще се разпространи. Това ще отнеме време, но ако ние общуваме на всички равнища, това ще постигне своят а, ефект. И накрая, това, което каза нашият колега от външната служба. Да, наистина трябва да имаме всичко това предвид, но също така трябва да признаем, че а, това е нивото, което можем да постигнем. Така че идеята да а, изчакаме и да видим какво ще се случи, ни а, по някакъв начин извинява от резултатите. Но не това е начин по който се осъществява политиката. Не можем да изчакваме и след това да видим дали искаме да участваме или не. Но ако а, вие, а, ако използвам вашата аналогия, която направихте, вие всъщност, дори като 11 годишен, трябва да решите а, дали действително искате да се ожените за това момиче, да имате 6 деца и след това последователно да комуникирате тази си идея и да пристъпите в диалог. Следващия оратор има думата. Господин Пош. Благодаря. Аз ще, е, може би, е, говоря по-конструктивно по санкциите. Да, те са много важни, дори че в крайна сметка това е едно най-силно оръжие на Европейския съюз, ако мога така да кажа. Имаше въздействие, имаше последствия от него. И в този смисъл съм съгласен, имайки предвид и различни динамичното развитие на режима в е, крайна сметка всичко е свързано и с лошата економическа ситуация, така че тук има и надежда през последните години в е, срещите, макар и с най-радикализираните части от обществото или с най-релевационните, целта беше да се редефинират националните интереси на Иран по отношение също така и на Израел и Палестина. Така че се промени начина по който се води идеологическия разговор в сравнение с е, по-ранен период самото табу, що се отнася до взаимоотношението с е, САЩ, зависят от националните интереси. И това е важно. Когато може да се очаква нормализация на отношенията, това едно не означава приятелство, не означава тесни взаимоотношения, но когато се разрушат, идеологическите табута, тогава може би и други стъпки ще бъдат възможни. И някой вече се изказа по отношение на Израел, Саудит, арабските е, взаимоотношения или по-скоро съюза между Израел и Саудитска, Саудитска Арабия е, в крайна сметка е, това е свързано и с така наречената ос на резистентността. Това беше един основен елемент, когато направихме и преоценка на ситуацията в Техеран и много хора на Запад бяха е, изненадани както от бруталността, така и на успеха на Ал-Кайда защото те стигат от Северна Африка до Афганистан, Африканския рок и Иран. Що се отнася до шиити или сунити, не трябва Иран да се свежда само до шиитския въпрос. Това е на държава, която не действа като на практика шиитска в региона. Но по този начин се подклаждат сантименти от двете страни, имайки предвид и конкуренцията Саудитска Арабия но, както знаете сега, и участието на Ал-Кайда има своето въздействие. 2001 година по същия начин САЩ казва, трябва да си сътрудничим с иранците на разузнавателно ниво, но сега като разгледаме ситуацията днешна дата, знаем, че това е задължително. Можем да разрешим проблемите с Иран след като се приключи главата по ядрения въпрос. Но в крайна сметка колко важно, колко опасно според вас е елемента свързан с Алкайда в тази нова обстановка? обстановка. Може да кажете, добре, няма нужда защо изобщо да се говори с иранците. Но ако е, от, отидем отвъд е, тероризма и стратегическата заплаха в този смисъл, можем да кажем, че ние трябва да си сътрудничим с всички. Дали е, Саудитска Арабия, Ирак или Иран. Но Ирак не е сателит. Това е страна, на която на практика до голяма степен и бе отказано да има своя идентичност. Тя е основно шиитска, но а, просто някак си се отказва признаването на този факт. Иран и Ирак са естествени конкуренти, ако мога да кажа. Не става въпрос тук кой ще надхитри а, е, Техеран или Багдад. Има много интересни е, данни, свързани с е, бежанците, но ако се върнем назад във времето, всички проблеми съществуват, все още има примирие на практика между Иран и е, Ирак и отново подлежи всичко на преразглеждане. Е, проблем е свързан и с кюрдското малцинство. Така че е, не може Иран да диктува правила в Ирак. Това е факт. Обаче, те всички са си свършили своята задача по един доста удачен начин в свой интерес, крайна сметка. Не мисля, че ще има съвет, е, съюз е, или алианс между Израел и Саудитска Арабия. Просто има едно сливане на интерес е, в една област. Що се отнася до създаването на палестинска държава и е, мир или мирен процес, е, не очаквам, че ще има формални взаимоотношения в този смисъл в областта на дипломацията между Израел и Саудитска Арабия. Е, по-нататък, те може би е, е, разглеждат въпроси, които и ние би трябвало да разгледаме състоянието ПКК, Северна Сирия и защитата от радикализма. На практика съществуват като независим Курдис, Кюрдистан в територията. От гледна точка на иранците и проблемите, при които се изпълняват, справяте. мисля, че в крайна сметка доста успешно се справят с задачите си. Добре, още една минута. Етническите мълцинства. Иранците имат възможност е, да създадат своята суперидентичност, а именно иранец. Е, различно от кюрдите в Ирак, в Иран, макар че те са от едно и, и, и от един и същи происход на практика. Не може лесно да се водят аргументите по тези въпроса автономните движения, сепаратистските движения. До сега самата, самото естество на а, а, водачеството е такова, че не виждам всъщност доминантна позиция на персийците по този въпрос. И иранските сунити, между другото, а, беше приведен аргумент в тази насока, че а, а, те са имали по-силна позиция при а, конкретно ръководство. Но във всеки случай въпросът свързан с малцинствата също е много важен. Благодаря председателката, благодаря, благодаря на всички, благодаря на участниците в разискванията. Искам да ви информирам, че първото разглеждане на нашите препоръки ще се случат в заседанието на комисията на 10 февруари. Благодаря ви.